Ако погледнем дневния ред, трябва да обсъдим въпроси свързани с нарушаването на човешките права. Първо ще обсъдим Южна Африка и избиването на стъчкуващите миньори. Първия оратор е госпожа Декейзер за една минута. Благодаря, господин председател. това не е трагедия.